Компетентните органи на Френската република ми изпратиха две искани за отнемане на парентарен мандат на Стив Брюи и Софи Монтел. Става дума за разследване, което тече в Делантер. Тези искания са изпратени на правната комисия, която е компетентна по тези въпроси.